Благодаря, госпожо председател. Първото, което бих искал да кажа, госпожо председател, Госпожо, моля ви, моля ви, настоявам да прекратите викането, да се държите уважително към събранието. Госпожо. Госпожо председател, госпожа Валенсиано се опитва да продължи. Вие би следвало да се грижите за депутатите, които се изказват. Вие фактически е, не описахте правилно поведението на въпросната група. Тя фактически саботира дискусията за Бурунди. Защо? В Бурунди хора дават живота си в защита на демокрацията. И поведението на онези, които желаяха да прекратят дебата за Бурунди, е срамно, позор за това събрание. Благодаря ви. Госпожо Валенсиано, според мен най-добрият начин да, да, да заслужим уважение е да продължим спокойно дебата. Имате думата за 3 минути по дебата за положението в Бурунди. Госпожо Валенсиано. Ние настояваме в Бурунди да бъдат произведени демократични избори. Условията за това обаче не са на лице. Изборите в Бурунди биха били много важни, както за самата страна, така и за целия регион. И аз бих искала да поздравя нашето представителство на място в Бурунди за извършената работа. Нашия посланник, върховният представител, нашите технически експерти, както и колегата Дейвид Мартин. Благодарение на техните усилия ние можем да направим да, действителна оценка на положението в страната. Опозицията е подложена на преследване, свободните средства за масово осведомяване е, са принудени да, да замълчат. Повече от 40-ма е, са загиналите. Расте броят на бежанците, около 100 000 в съседните страни. И отговорен за всичко това, отговорно за всичко това носи президентът на страната, който без съмнение действа в разрез с поразумението от Аруша, решавайки, че политическата му кариера е по-важна от живота и благосъстоянието на съгражданите му. Погазва се Конституцията, спогодбите от Аруша биват погазвани. Европейският съюз трябва да прояви твърдост ако сме казали, че президентът не може да се кандидатира отново, за да бъде преизбран, то той не може да се кандидатира. Би следвало да предотвратим по-нататъчна ескалация на положението. До сега никой не е съумял да направи това, но ние трябва да направим поредния опит, тъй като става въпрос за човешки живот. Независимо от това, колегите от политическата група Европа на свободата и пряката демокрация смятат положението за повод за насмешка. Но ние ще пренебрегнем това. Следва да насочим вниманието си към финансовата и друга помощ в интерес на демокрацията в Бурунди за подкрепа на гражданското общество на тази страна. Би следвало също така да приложим ограничителни мерки, да не издаваме визи на определени лица, на, на върхушката в страната – която възпрепятства по-нататъчното и демократизиране. Би трябвало да блокираме явуари. Всеки от Борунди, който е станал свидетел на случилото се днес в тази зала, се срамува за нас и губи доверието си в Европейския съюз. А какво да кажем за нашите е, колеги тук които превръщат демократичния процес, демократичния дебат в това събрание в посмешище. Надявам се гражданите на Бурунди днес да разберат, че освен някои, които тук се стремят да разтурят Европейския съюз, другите и повечето, далеч повечето от нас тук, отстояваме европейското дело и солидарността на съюза с Бурунди. Господин Телишка, една минута. Госпожо председател, първо бих искал да се извиня на е, публиката в галерията, тъй като днес не им дадохме най-добрия пример за политическа култура. Когато аз се е, изказвах е, в подкрепа на е, продължаването на дебата за Бурунди, бях наречен фашист и е, дори не бе проявена доблест е, от този, който ме обиди по този начин, да се извини. Накратко, е, госпожо комисар, ние получих, получихме вашата информация, запознати сме е, с усилията, които прави Европейския е, съюз. Онова, което липсва, и аз бих ви бил благодарен, ако предадете съответно на госпожа Могерини, са мерки е, в областта на общата политика на външните отношения и сигурността за упражняване на натиск върху режима, върху президента, за да не се влушава повече положението в Бурунди. Не чух нищо за това във вашето експозе. Вероятно ще предадете тази информация на госпожа Могерини, но след като имаме обща политика в областта на външните отношения и сигурността, е, тя трябва да се окаже на висотата на своето призвание. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Лопес Фермехо, една минута. Благодаря, госпожо председател. Положението в Бурунди е крайно сериозно и е, както нерядко е ставало до сега в Африка, то бива несправедливо пренебрегвано от западните медии. През последните два месеца съседните на Бурундия страни е, са дали послон на повече от 100 000 беженци от политическата нестабилност страната. Това е пример за солидарност, е, от който Европа би следвало да се получи. Европа крепост, крепостта, която отблъсква <coughs> търсещите обежище от съседните на нея страни. Твърде е, често, от друга страна, Европейският съюз е бил лидер е, в е, световните отношения. И финансовата подкрепа е нещо добро, но не е достатъчно. Не можем да търпим търговски геостратегически интереси да вземат превес над <coughs> живота и благосъстоянието на африканските народи и тяхното мирно съвместно съществуване. Е, до сега в една посока са текли пари, в другата посока е, е, тръгва трафик на, на оръжия. Това трябва да бъде пресечено. Ние трябва да отстояваме мира на африканския континент. Благодаря ви. Госпожа с Аргентини за минута и половина. Благодаря, госпожа председател. Кой би помислил, е, че е, толкова много е, от нашите колеги биха проявили интерес към дебата за Борунди? Поне днес залата е <coughs> не така празна, както обичайно е. Е, по такива поводи. И аз се радвам. С Дейвид Мартин ние ще продължим работата си е, <coughs> по наблюдението на изборите. Даваме си сметка, че процесът ще бъде труден, но се надяваме няма да стигне до политическо бедствие. На 29 юни ще бъдат произведени парламентарни избори, но това е, все става все по-иллюзорно. Е, предвид е, е, тежката политическа обстановка в страната, това е химера. Теоретично ние бихме могли да отидем в Бурунди, да наблюдаваме изборите, но но би било крайно нереалистично за самия избирателен процес да не говорим за работата на едни наблюдатели. Има стотици хиляди беженци, има полуредовни въоръжени формирования – е, които е, се противопоставят на, на режима. Какво да направим, е, след като нещата за толкова кратко време излязаха от контрол? Крайно прискърбно е, но според мен не е реалистично да очакваме, че ще можем да наблюдаваме евентуални избори в страната. Госпожа Маковей, 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Първо се присъединявам към госпожа Валенсианов, казаното от нея. Тук колегите е, е, е споменаха своите е, прародители, е, баби и дядовци, е, живота им преди 50-60 години. Е, тук в Европа. Днес обаче говорим за днешната реалност в Бурунди е, и се питам какво ще кажат е, е, гражданите на Бурунди, когато дебатът за крайно сериозното положение е в тяхната родина се използва за претекст да се, разчистват, да се разчистват тук политически сметки. А дебатът за гражданите на самата страна Борунди е изключително важен. Става въпрос за тяхната родина, за техните въждоления да живеят в условията на демокрация, която ние и вие, за щастие, вземаме за нещо дадено. А, така че, госпожо комисар, аз също бих искала да ви се извиня от името на събранието. Ние бяхме дошли трябваше и тук да отправим категорично ясно послание, обхващащо всички аспекти на положението в Бурунди. От последния път, когато обсъждахме въпроса обаче, положението очевидно не се е подобрило. Като председателка на Комисията за развитие, аз получих информация от първа ръка за потъпването на правата на човека, за младежките въоръжени е, групировки, е, е, които поражат насилие, за сплашване на, на мирното население, за страданието, на обикновените граждани в резултат от нарушената политическа стабилност за бежанските потоци. Е, така че аз съм удовлетворена като председателка на Комисията за развитие, че е засилена е, хуманитарната помощ, за разлика от е, хората от ЮКИП тук, е, които смятат, че такава помощ не е необходима. Е, миналия месец е, комисар Милицър ни напомни, че Европейският съюз е един от главните донори е, за Бурунди, страна, която се нарежда на 180-то място от общо 187 по е, индекса на човешкото развитие. Е, тук се казва, че трябва да продължим да оказваме помощ на страната, дори при сегашните условия. Според мен, наистина, бедстващите, бедни хора не би трябвало да плащат цената за безумието на своите управници. Ние трябва да напомним на Бурунди отговорностите и по смисъла на споразумението от Котону за, запазване, за спазване на правата на човек. И да припомни също така, че на 18 май съветът прие заключение в този смисъл. Изборите трябва да бъдат произведени е, и трябва да помислим как да стане това. Е, най-сетне се присъединявам към поздравленията за главния наблюдател Дейвид Мартин е, за извършеното от него през последните няколко седмици. Е, е, той е, споделя нашите възгледи. Желаем демокрацията в Бурунди да се запази, да бъдат произведени нормални избори. Има още малко време нещата да се поправят. Надявам се ръководство на, на страната Бурунди да наблюдава днешния дебат и, и да предприеме необходимото. Благодаря. Госпожа Бифера, една минута. Който... Señor comisario, se dice... Благодаря, госпожо комисар, госпожо комисар, е, е, госпожо председател. Е, на белгийски Бурунди се разчленява на Орунди Буанда, което е, означава Руанда. Става дума за конфликта между Туци и Хуто. Шири се бедност, но Конфликта в момента е предимно политически. Той е резултат от опита на президента да остане на поста си, въпреки някои от е, положението от споразумението от Аруша. Конфликта не е само чисто етнически, той е политически. При 10 години Кофи Анан критикува Европейската общност, Европейския съюз за това, че не, не действа, бездейства по въпроса. Би трябвало сега да задвижим нашите механизми, така че да прекратим това, което се случва в е, Бурунди. Веднъж е допустимо, но втори път наистина е престъпление да допуснем е, избиване. Благодаря. С това приключва списъка от е, изказващи се. Сега минаваме към спонтанните изказвания. Господин Капуто е първия, който е поискал думата. Имате я. Благодаря, госпожо председател. Днес след обед ние се занимаваме с е, въпроса положението в Бурунди, което ни се е много сериозно. След е, арестите в януари от страна на режима, напоследък председателят, последните месеци председателят напусна страната и изглежда изборите, които се планират, ще се проведат в един контекст на насилие. Много са арестувани, стотици хиляди са избягали от Бурунди, много неправителствени организации споделят огромна загриженост относно опита на президента да получи трети мандат в предстоящите избори. Много критика е отправена към различни, от различни африкански правителства към Обединените нации. Ние би трябвало да направим така, че гласът на Европа да се чуе ясно, госпожо председател, и по някакъв начин да спрем тази спирала на насилие в тази страна, която е един барутен погреб, както и. Сега господин Мариас. Благодаря, госпожо председател. Всъщност, преди години не предвиждахме, че такива конфликти, че споразумението от Руша ще доведе до такива конфликти. Решението на, пред... на сегашния президент да се кандидира за трети път, въпреки и противно на споразумението от Аруша всъщност е твърде много. Последната седмица имаше опит за преврат в е, Бурунди. Повече от стотици хиляди бежанци е, бягат от страната в съседни държави. Правата на опозиционните партии са окастрени значително, е, което означава, че новите избори ще се проведат без демократични гаранции. Насилието, нападенията срещу ръководители на опозицията е нещо обичайно там. Тези избори не трябва да се проведат при тези условия. Ето защо Международната общност и Европейския съюз би трябвало да поемат инициативата. Европейския съюз трябва да обвърже помощта за развитие на, на, за Бурунди с тези условия. Благодаря. Следващия оратор, господин Яковчич. Госпожо председател, господин комисар. Истинския въпрос е следния. Смятаме ли, че в Бурунди наблюдаваме началото на нова гражданска война? Смятаме ли, че насилието в Бурунди ще се прехвърли в останалите съседни държави? Това е единия въпрос. Другия въпрос е какви са нашите механизми, инструменти, с които да предотвратим поредната гражданска война в Бурунди и това тя да се разпростре върху съседните държави. Разбира се, трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да може президента Никородзиза да не остане за третия мандат на този пост. Мисля, че това е единствения начин, по който може да действаме. Ако не го направим, ще имаме нова гражданска война. Следващия оратор, господин а, Курица. Госпожо председател, в, в Африка историята се повтаря. Е, идва президент на власт, който се опитва да промени конституцията, за да остане на поста, поста си и по този начин предизвиква гражданска война. Такава е съдбата на Бурунди. Искам да спомена съпротивата, устойчивостта на тази съпротива страна на журналистите в медиите. Журналистите са убедени, че трябва да продължат да работят, въпреки че разрушават техните офиси. Тази политика не може да се нарече нормално, нито от хуманитарна гледна точка, нито от геополитическа такава. Страната е разрушена и е поставена на колене. Господин комисар, трябва да предадете на госпожа Могерини, че Европейския съюз трябва да се намеси и да направи нещо в тази невъзможна ситуация. Госпожа Алина има думата. Присъединявам се към всички колеги, изразили солидарност с народа на Бурунди. Решението, което взе Африканския съюз за отлагане на изборите с месец и половина, не може да бъде разглеждана като задоволителна, защото условията за произвеждане на изборите далеч не са на лице. Е, не съществува избирателна комисия, е, не съществува медиите, няма политически плурализъм. Ние и международната общност сме длъжни да направим дипломатически постъпки, но имаме и други средства. Да пренасочим помощта към гражданското общество, дори да наложим персонални и индивидуални санкции да спрем издаването на визи, да блокираме авуари на лица и организации, е, които са уличени в престъпления и нарушаване на политическата стабилност в Бурунди. Благодаря. Така, е, имате думата, виждам, че се върнахте в залата. Господин Буанов, е, пропуснах ви по-рано, тъй като не бяхте в залата. Сега имате думата. А, благодаря, госпожо председател. Моето изказване ще прозвучи е, до някъде в несъответствие с казаното от другите. Според мен много европейци въобще не ги е еня за Бурунди. Европейците смятат, че Европа трябва да върши неща полезни за самите тях. Когато се чува, че хора умирали в Бурунди, малцина според мен са европейците, които проявяват особено чувствителност към това. Защо не говорим <laughs> за убийствата в Европа? Защо не говорим за бежанската вълна? Защо не говорим за, за бедността и нищетата в самата Европа? какъв е смисъла да говорим за е, Бурунди, за Бирма, за къде ли не, а, е, когато не се вслушаме в гласа на европейците, не се стремим да удовлетворим техните нужди. Младежите, предприемачите в Европа апелират към вас да осигурите е, нейното европейското бъдеще, а вие се занимавате с Бурунди. Благодаря, колеги. С това се изчерпва списъка на записалите се за изказване в дебата. Давам думата на комисар Навръчич от името на Европейската комисия. Уважаеми госпожи и господа депутати, наистина ние трябва да застанем рамо до рамо с народа на Бурунди, тъкмо защото положението е така сложно бедствено е, в страната. Аз отнасям с пълно разбиране към вашата загриженост и е, ще подходя отзивчиво към вашите предложения ще осведомя за тях, разбира се, госпожа Могерини, заместник председател на комисията и върховен е, представител по външните отношения. Но тъкмо защото положението по настоящем е толкова несигурно, е, следва да сме готови за всички варианти на действие. По-конкретно, разбира се, Трябва да помислим по провеждането на консултации по член 96 от спогодбата или от споразумението от Котоно и също така отделни персонално насочени мерки, в това число от финансов характер. Трябва да помислим за мерки по линия на, на външната политика на Съюза, както току-що посочи и уважаемия господа депутат Телишка. Но приоритетно значение трябва да отдаваме на мирното разрешение, на политическия диалог. Ето защо трябва да оказваме подкрепа на регионалните форуми, на Африканския съюз преди всичко където с консенсус да се вземат решения, в това число за произвеждане на избори в Бурунди. Трябва да продължим да наблюдаваме всички аспекти на положението. Сигурен съм, че няма да възразите срещу този подход. Е, очаквам да запазим връзка, да, да, да продължи диалогът помежду ни и в заключение изразявам благодарността си на парламента че отдава такова значение на този важен въпрос от международен характер. Благодаря ви. С това